Der Präsident! Уважаеми колеги, с това откривам нашето заседание и продължаваме работата си от предишното заседание от 19 февруари. Уважаеми колеги, чухте трагичната новина за атаката в Северна Ирландия, е, в една военна база, където са убити двама войници. Себа Марко Инси от Бирминг